Uh, Колеги, не можем да чакаме повече, тъй като имаме много натоварен дневен ред. Добър ден на всички. Нека да започнем с дневния ред. При... Предлагам ви промяна в гласуването. Вчера ме уведомиха, т.е. председателя на, през... на парламента ме уведоми, че контактната група по многогодишната финансова рамка, включително и аз, е, ще трябва да заседаваме днес относно е, връзките между процеса за съвместно взимане на решение и МФР. Така че аз трябва да присъствам на това заседание и затова ви предлагам а, да променим а, дневния ред и да започнем да гласуваме в 11 часа вместо в 10.30. Така че, би, защото все пак би трябвало да бъда тук за гласуването. Това беше първото предложение. Ако сте съгласни, тогава ще, ще ще помоля сътрудниците на колегите, които не са в залата, че точка 14 на господин Ставракакис за бюджета 2014 година и възможно 15-та точка господин Дъч и Европейският семестър ще могат да бъдат обсъдени след доклада Власък. Ако нямате възражения, Това ще бъдат промените. Няма други искания за изменение. Както знаете, нашето заседание се предава по интернет, както и времето, което е определено за различните точки, е просто приблизително. Имайте предвид това. И сега да минеме към точка втора на дневния наред. Става дума за одобрение на протокола от заседанието от 29 и 30 май. Ако няма възражения до края на заседанието, то ще се счита, той се счита за прието. Трета точка съобщение на председателя е, и спускаме се с един е, проблем. Тук що бяхме информирани, че относно становището, което искахме да представиме по въпроса с е, развитието на регионите, пряките плащания, на господин Курски трябваше да бъде нашия проектодокладчик, но Агри тъй като проблема е спесен, песен ни уведоми, че те трябва да гласуват по доклада на 8 юли, т.е. Те, те са го гласували вече, и срока за внасяне на изменение е 3 септември, така че на 17 септември доклада ще трябва да бъде разгледан и гласуван в е, комисията, така че ние не можем да следваме нормалната процедура, дори да избързаме малко. Така че предложението ми е да, внес, да внесеме всеки от нас отделно своите, своите изменения и да ги внесем направо в е, Комисията по селско стопанство. Ако нямате възражения или коментари, минаваме към четвърта точка господин Олдрих Влашек, проекто доклад. Днес трябва да решиме какъв ще бъде срока за внасяне на измененията. Така, първо давам думата на Олдрих и след това на докладчиците в сянка за коментари. Господин Олдрих, благодаря, госпожо председател. Много ви моля, е, служете си слушалките, тъй като ще говоря чешки. Госпожо председател, първо бих искал да ви съобща, че приветствам предложението на комисията, защото по този начин ще можем да се възползваме максимално от ресурсите, с които разполагаме. Предложението е е, моето предложение е в две части. Първо, смятам, че трябва да се систематизира подхода за упростяване. Това е първата част на а, доклада, посветено на а, държавите членки, които изпитват а, трудности и които ще могат а, да използват допълнителните средства между 2014 и 2020 година. Е, разполагаме с регламент, който е уместен, добър и той може да се прилага и през следващия програмен период. Същевременно аз при, призовавам към системе, систематизиране и на втората част, т.е. разширяване на, продължаване на N плюс 1. за периода 2007 2007 10 и N плюс 3 от 2014 до 2020 година. Е, това правило се оказа много уместно е, и в продължение на две години правилото не, не се прилагаше, а целта сега е да го въведем отново. По този начин не изискваме е, нищо, не е необходимо нищо допълнително. Какво е целесообразното в е, това предложение? То ще спомогне за е, целево насочване на средствата и кохезионни средства ще бъдат на разположение на държавите, които изпитват трудности. Колкото до N3, е, правилото ще бъде уместно за държавите, които се нуждават, нуждаят от повече гъвкавост, особено у нези страни, е, които трябва да преструктурират е, бюджета си, да приемат програми за приспособяване към бюджетните ограничения. Така че разполагаме в крайна сметка с един механизъм, който функционира, така че по този начин ще можем плавно да преминем към следващия период. Колкото до страните, които, са, които изпитват трудности, те няма да бъдат под натиск и ще могат да избират свободно проектите, които са най-подходящи за тях, а не просто така. И в заключение, в, в, момента се, се опитваме да използваме до максимум механизмите, за да можем да предоставяме на държ, държавите членки е, повече средства. А, така че не, не, е разум, не е разумно да бавиме нещата. След като разполагаме с механизмите, нека да ги използваме. Същевременно по този начин в края на периода държавите членки ще могат да осъществяват програмите по, поетапно. И по този начин всяка държава членка ще, ще, ще може да бъде да избере сама средствата, които да а, използва. Това беше увод към моето към моя доклад аз сега няма да а, влизам в подробности, свързани с, с Словакия и Румъния и с а, извеждането от експлоатация за тези две страни. Томас Дойч има думата сега. Цойн, е, кедвеш колегак. Благодаря. Скъпи колеги, szokásos és eh, dicséretes volt a Vlasák úr eh, tömörsége. Всичко, което каза господин Влашек, беше напълно точно, вярно и кратко. Трябва да оценим високо това, което ни каза. Дори при много важни теми той ни ги представя много логично и много накратко. И аз ще се опитам да направя същото. Така че съвсем накратко ще спомена четири е, точки по тази тема от името на моята политическа група. Първо искам да благодаря на господин Влашък за е, положения труд. Мисля, че този текст съдържа всички важни теми и лично аз, както и цялата ми политическа група, е, сме съгласни с този текст. Първо трябва да си зададем един въпрос. Въпрос свързан с загубата или с рисковете от загуба на средства. И как трябва да се говори за този риск от загуба на средства? Ако тези загуби стават автоматично, то тогава трябва да си зададем въпроса дали решението е добро или не – Във връзка с кохезионните е, средства съществуват е, източници на разположение на държавите и това, което трябва да се направи е да се планират очакваните загуби. И всички отпуснати средства засягат всъщност всяка една страна по-отделно. Така че всяка страна трябва да може да освои тези средства възможно най-добре. Аз лично съм за този вариант. Мисля, че държавите членки понякога грешат или имат проблеми в е, осъществяването на проектите. Вярно е, че съществуват проблеми и тези проблеми могат да, загуби, да доведат именно до загуба на средства, но това не е най-важният проблем. Най-важният проблем е свързан с кризата от 2008 година насам. Именно заради кризата осъществяването на проектите става все по-трудно. Не очаквахме това, не можехме да планираме кризата. И всъщност именно кризата е причината за това много държави членки да не могат да освоят средства. Предложила, предложили сме изменение за Словакия и Румъния. Всъщност, е, считаме, че такъв риск съществува не само за Словакия и Румъния, но и за други държави и точно в тази посока е изменението ми. По-нататък, е, във връзка с правилото N плюс 3, Съгласни сме с, с всичко казано от господин Влашък. И ми се струва, че трябва обаче всичко това да бъде малко по-точно изказано в текста, чрез едно изменение, за да говорим конкретно за 2013 година и да кажем, че всичко това ще се счетоводи преди 31 декември 2016. А във връзка с правилата за усъвременяване, мисля, че наистина трябва да уточним правилата за ощетоводяване, защото става въпрос за 10% съфинансиране. И това правило трябва да въжи за всички държави членки, които имат нужда от финансиране от европейски средства. Т.е. държави членки, които не са програмирани и нямат възможността да ползват тези средства, но които продължават да имат нужда от помощи, за да могат да възстановят разходите. Така че в този преходен период увеличаването на съфинансирането трябва да засяга и тези държави. И така, че с тези изменения можем да подкрепим напълно текста на господин Влашек. Благодаря. Thank you. Благодаря. А сега искам да дам нот на господин Виктор Бущинар. Thank you very much, madam. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря а, на господин Влашек за неговия доклад. Както вече казах и последният път, в този специфичен момент предложението на комисията е от жизнено важно значение, защото той има за цел да подпомогне държавите, защото те е, са изправени пред риск да не успеят да освят средствата по фонда за кохезионна политика. Когато той предлага да се е, е, обобщи предложението, било то за Румъния, за Словакия, или пък било относно правилото за генерализирането на N плюс 3. Подкрепям ги. Но нека да не забравяме какво е зад предложението, какво стои зад предложението. Контекста изискваш от комисията тя да излезе с подобно предложение. Имаме нужда да се помогне на тези държави, които са изправени пред тежки трудности и са в сериозни финансови затруднения. Другата причина е, защото следваме това, което беше поискано единодушно от всички държави, всички правителства в нощта на 8 февруари. И това се прави съвместно с всичките 28. Това беше направено от всичките 28 правителства в а, залата. Е, нямаше изключение дори за Румъния и Словакия. Така че, нека да не забравяме каква е ситуацията в съвета, където държавите членки са готови да следват. И ако има и най-малкото отклонение от споразумението от февруари, те ще се, започнат да се противопоставят на всяко споразумение. Спомните си какво се случи преди две седмици. Тогава а, успяхме да помирим държавите само след а, а, големи дискусии на най-високо ниво. Времето е големият неприятел не само за тези две държави, а и за всички нас, за парламента. Няма трябва да приемем специфичните регламенти за отделните фондове, общият регламент. Много е важно да си дадем сметка, че ако не приемем на време тези регламенти, то това решение или друго ще се окажат безсмислени. Защото имаме нужда да приложим правилото N плюс 3. И ако не успеем да го приемем през 2013, това решение ще бъде безсмислено. Жизнено важно е да го направим и то бързо. И е, идеята ми е да оставим предложението на комисията непроменено и ако можем да приемем, да го направим възможно най-бързо и после ще имаме достатъчно време, за да помислим за крайното споразумение за прилагането. Това е начин по който можем да покажем еднакво отношение към всички държави членки. Разбирам и съм готова да внеса изменения за решение на две стъпки. Първо за Румъния и Словакия. Базирайки се на предложението, непромененото предложение на комисията и втората стъпка ще бъде за, други държави, за другите държави членки, които искат да използват това решение. В тази втора стъпка обаче ще има нужда от преговори. Това означава, че ще започнем преговори в съвета и с комисията. Аз лично ще изготвя това изменение за двуфазово решение – първата стъпка за Румъния и Словакия и втората за всички потенциални държави, които искат да започнат преговорите. Това е призова ми към всички вас. И нещо в заключение. След понякога наистина драматичните усилия на Румъния и Словакия, ние отроихме процента на освояване – но все още сме на ниво 19% от плащане, да не от ангажиментите. Искам да благодаря на Алде за тази информация. като погледнем цифрите, Румъния наистина е изправена, според преценките на комисията, от риск, към риска да загуби 2,3 милиарда евро. 2,3 милиарда евро, извинете. Не забравяйте тази възможност. Тук не се дискриминират държави. Всеки може да направи това, което може. Второто е да започнем с компромис за другите държави членки. И нека да не забравим и нещо друго. Прилагането на правилото N плюс 3 за 2014 и 2020 генерализирането това правило означава да се започне отново трилога, защото имаме обща, общи правила, които вече са обсъдени от колегите, колегите Иван Нистерой, Констанца Крел. Те са готови веднага да започнат нов трилог по правилата N плюс 3 по кохезионната политика. Благодаря. Uh, uh, Не виждам Николас Хризохелос тук. Някой от зелените искат ли да вземе думата? Не. Господин Николаш. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem hovoriť po slovensky. Благодаря. Аз ще говоря на словашки. Като цяло, ако следваме логиката на предложението, трябва да кажем две неща. Първо, оценявам изходната позиция на господин Власък. Считам, че е експерт и има големи познания по цялата тема. Искам да спомена и няколко други аспекта, които могат да потикнат приемането на това предложение в настоящия му вид. Първо, ние трябва да направим стъпка напред. И второ, не бива да нарушаваме постигнатото вече в преговорите до тук. Както и прежде говорище, не бива да забравяме споразумението, постигнато от съвета, където това споразумение беше договорено на ниво държавни глави. Разбира се, трябва да зачитаме и исканията на държавите. Словакия успя да постигне с а, други съседни държави различни договорки за стойности над 90 милиона евро. 900, извинете, милиона. И искаме да се введе един принцип, който да позволява освояване на средствата, които са отпуснати освояване на средствата, които са с по-късна дата, тъй като не са били освоени до този момент. Ние не можем да изискваме още средства. Можем единствено да помолим за повече време за освояване на отпуснатите средства по кохезионната политика. Това е принципа, който бихме желали да се прилага като цяло. И искаме също да подкрепя прагматичното споразумение за разделяне в две фази. Първо, да се одобри принципа N плюс 3 за Румъния и Словакия. И след това, във втората част, да търсим как този принцип може да бъде приложен за другите държави. По този начин няма да накърним това, което вече е постигнато по време на преговорите между държавите членки. И именно това е и в посоката на комисията. Това е в посоката на комисията. Ян Бжижина сега. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Влашик за извършената работа, която е наистина много качествена. Както вече казахте, нещата са на практика оговорени. Ние не можем да ги обсъждаме. Също време, но обаче господин Влашик предлага един системен подход, който ще помогне, ще помогне на някои страни да намерят необходимите начини да освоят средствата своевременно. Да, вярно е, че нашите румънски и словашки приятели са малко закъснели. Но аз мисля, че трябва да се опитаме да им, да им дадеме допълнителен шанс, т.е. да защитиме е, тези две страни, като същевременно преговаряме този, това решение да се прилага за бъдеще и на останалите държави членки. Така. Защото е, това е едно, е, специфично решение е, за дадени страни, но което същевременно ще има отражение и върху други страни и за начина по който те ще е, реагират прямо следващи проекти. Нека не забравяме, че е, много страни бяха жертви на наводнения и в диалога си с комисията трябва да се наблегне на това извънредно обстоятелство и да се поиска дерогация спрямо много стрикното прилагане на правилата, тъй като сме изправени пред изваредни обстоятелства, трябва да се намерят спешни решения – така че едно а, спешно решение за Словакия и Румъния и след това приложението на това решение и за другите страни. Господин Манка, благодаря госпожо председател. И аз бих искал да благодаря на господин Влашек за прагматичните решения, които предлага. Аз наистина високо оценявам експертната работа, която е свършил. Колкото до редовната процедура, парламент, съвет, комисия, трябва да разглеждаме а, приложенията на тази процедура в светлината на приемането на МФР. Така, ако регламента се приеме през октомври, добре и после какво съвета няма да го приеме? Съвета вече е казал, че няма да го приеме. И на практика всичко ще трябва да бъде почнато от начало. Така че струва ми се, че най-доброто решение би било да приемеме предложението на комисията дори днес. И и да разделиме доклада на господин Влашек на две части. Едната част да бъде предложението на комисията, втората част да бъде предложението на господин Влашек. Нека по този начин да се опитаме да решиме най-безболезнено проблемите. Следващият оратор. Йосиф Матула. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Влашек за този доклад, отнасящ се до положението в държавите членки, които са заплашени от тежки затруднения във връзка с финансовата им стабилност. Очевидно е, че трябва да тръгнем от самата цел на комисията, а именно изменението на регламент 1083 заради кризата – и става въпрос за прилагане на политическото споразумение от февруари 2013, а именно точка 87 от заключенията на съвета. Тук комисията търси решение за две държави членки, Словакия и Румъния, за да могат те да се възползват от изключение от стандартното правило, а именно N плюс 3 за 2011 и 2012. Аз подкрепям първоначалното предложение на комисията, което цели удължаване на задълженията за Словакия и Румъния. На второ място считам, че предложението на комисията е съвсем легитимна мярка и нека не забравяме, тя беше предмет на един, единодушно решение на съвета за двойната горна граница – Въвеждането на засилена гъвкавост в края на програмите е свързана с увеличението на 10% за съфинансиране, но това може да бъде предимство за всички държави членки, а не само за тези две. Подкрепям предложението на нашия колега Бощинаро, защото трябва да намерим решение за изход от това трудно положение. Искам да напомня, че на съвета през февруари се говори за компенсация за Словакия и Румъния, така както и други държави са получавали компенсиране. И мисля, че можем да излезем от блокираната ситуация, като приемем предложението на комисията в първоначалния му вид като разбира се, продължаваме да изказваме съгласие да се разширят тези правила и за други държави за бъдеще. Благодаря. Thank you very much. First... Благодаря много. Наистина, благодаря на Олдрих за чудесно свършената работа. Знаем, вярно е, че трябва да разгледаме всички възможности, но да избереме тази, която може да се осъществи. От чутото до тук е, става ясно, че ние трябва да свършиме законодателната работа. Да или не, ми да, трябва да кажем да за решението за тези две страни. Това обаче не трябва да слага точка на нещата, а просто една запетайка. Сега, е, по-нататък обаче не можем да продължиме преговори, защото все още няма е, предложение. Е, представители от страни от Вишеград дойдоха при мен и казаха, Ламберт, и ни обеща, че ще направите нещо. Аз така че смятам, че ние трябва да кажем да на първата фаза, но от тук нататък не можем да правим нищо, докато нямаме е, някакво предложение. Това е становището на НП. Моника Смолкова. Благодаря, че ми дадахте думата. Мисля, че преждоговорящия каза точно това, което трябваше да каже. Аз съм абсолютно съгласна с казаното от него. Частично казаното от господин Бащинарус и заразява и моята позиция. Става дума за решение в един даден контекст, но ние не разполагаме в момента с всички елементи на този контекст. Така че господин Дъч и Власък се върнаха към заключенията на съвета точка 51-52 за специалните е, отпуснати средства. Ако N плюс 3 се прилага към всички страни и ние се провалиме, то тогава Унгария ще загуби 1 милиард и 50, 50 560 милиона. Чехия може да загуби 1 милиард и 600 милиона. В момента Чехия се бори до за 630 милиона допълнителни средства. Така че Словакия и Румъния не, няма да получат допълнителни средства само те. Има и 21 допълнителни държави членки, които е, искат допълнителни е, средства. Така че нека да разглеждаме решението на съвета в е, неговата цялост. Ако разполагахме с още една година, то тогава ще, ще да можем да е, изискваме приложението на N плюс 3 от следващата година. Но в момента просто са необходими допълнителни средства. А сега давам думата на Европейската комисия Андреас Вон Буш. Моля ви, ако може да обясните, защо тези две държави са били избрани. Благодаря, госпожо председател. Нашето предложение беше е, упълномощено и, от, и подкрепено от държавните и правителствени глави след заключенията. Тези изключения за Румъния и Словакия бяха приети пак от държавните е, ръководители. Защо такива заключения? Заради а, недостатъчните средства по европейския бюджет и възоснова на това а, се отчита намаляването, а увеличаването на N плюс 3 за другите държави ще компенсира това. И нашето предложение се базира на тези данни. И ние концентрираме усилието по разширяването на освобождаването отговорност върху тези две държави. Целта е да не се наруши споразумението по фондовете между правителствата и също така да се спази новата многогодишна финансова рамка. Комисията запазва своята позиция по N плюс 2 и N плюс 3, така както го виждате в предложението и не желаем да променяме тези разпоредби. Вярно е, че за 2014-2020 N плюс 2 и N плюс 3 ще бъдат акцентирани. Това ще бъде нов бюджетен компромис. Това не е нещо, което проистича от някои внезапни решения това е нещо планирано от доста време за бъдеще. И трябва да се вземе предвид също относно бъдещето, че имаме две, две линии на опростяване. От една страна информационните проекти, които няма да бъдат запазени тук. Е, по втората точка, която беше спомената, а именно реше, удължаване на увеличаването на средствата. Комисията Комисията разгледа различните предложения след дискусиите в съвета и стана ясно, че в предложението, така както стана ясно и господин Дъч, че ще бъде, може би, по-добре да се разшири механизма и да се запазят държавите в този механизъм след приемането на, а, на рамката за въпросния програмен период. Така че това е, което мислим да направим, този механизъм да бъде разширен до края на програмният период. И ще видим какво ще се предвиди до средата на 2016, когато ще имаме нова дискусия по въпросният механизъм. И последно, нещо, което беше споменато от господин Влашек за гъвкавостта. Комисията а, значително промени клаузата за гъвкавост. Държавите могат да искат такива изменения по програмите до края на периода на допустимост 2015. Тази гъвкавост се позволява на а, контролиращите органи, както и на НПО-та и други заинтересовани страни, да решат какви ще са измененията, които ще се правят. Ако се осигури гъвкавостта, 10% гъвкавост, нито комисията смята, че това ще е добре, нито другите заинтересовани страни. И за това смятаме, че не е подходяща. Но все пак, ако трябва да се постигне компромис, считаме, че евентуално ще има някаква гъвкавост, но оставаме скептично настроени относно обема от 10%, защото 10% може да се окаже голяма сума. Особено при някои държави това може да бъде 1 милиард в някои държави и това съответно ще има огромно влияние върху решенията. Благодаря. Благодаря. Сега нека да приключим по тази точка. Крайен срок на измен... за измененията 17 юли на обяд. 17 юли на обяд. Това е другата седмица. И гласуването ще бъде в на 23 септември в комисията Реги, а после октомври най-вероятно ще се гласува в пленарна зала. Опитваме се да приключим възможно най-бързо по тази точка. сега моля господин Джорджи Ставракакис да продължи. Сега ще продължим с вашето становище. Така че вие председателствате и вие си представяте становище. Επιτρέψτε να μην προβώ σε Уважаеми колеги, Не ми се сърдете за това, че няма подробно да ви представя становището. Искам само да подчертая някои моменти, които са по-важни. Първо, обема на бюджета. Според заключенията от съвета през февруари месец и преговорите по многогодишната финансова рамка, стана ясно, че общия бюджет ще бъде съкратен. Предложенията на комисията представляват намаление с 15% за задълженията и 9,3% за плащанията. Според комисията 52% от плащанията за 2014 година трябва да послужат за изплащане на фактури от предишни години – и това наистина е много сериозна цифра. Не трябва да се забравя, че комисията в проекто бюджета си се основава на следната хипотеза. 11, повече от 11 милиона бяха поискани за а, корективния бюджет за тази година. Искам да ви обърна внимание на следното и според мен това е и основният проблем в предложението на комисията, а именно факта, че комисията се основава на процента за предварително финансиране възоснова на позицията на съвета. А това противоречи на регламента за рамката – и съответно трябва да мине по процедурата за съвместно вземане на решение. Ние не сме съгласни с това комисията така да изчислява предварително нещата. Според нас регионите трябва да разполагат с достатъчно средства още в началото на периода, за да може да има плащания за инвестиции в проекти, които трябва да допринесат за изхода от финансовата и економическа криза. Второ, във връзка с увеличението на процента съфинансиране и правилата за задължение на държавите членки. Би било полезно комисията да ни обясни дали са изчислени отраженията на това предложение за 2014 година. Ще спра до тук, и ще очаквам първо отговора на комисията, както и коментарите на колегите. Благодаря. Е, Има ли някой от комисията? Няма. Някой да иска да вземе думата от колегите? Забележки, коментари? Не. Крайният срок за измененията 18 юли на обяд. И следваща точка 15. Европейски семестър за координация на економическите политики. Изпълнение на приоритетите за 2013. Ще помоля докладчика Тамаш Дъч да вземе думата. Имате думата. Куртисът колегак. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, Всъщност моето становище представлява продължаване на два други текста, които съм изработил преди това. И така това становище е наистина един вид продължение. Предполагам, че познавате тези два текста, за които говоря. И сега ще ви представя проект проектостановището по европейския семестър, като подчертая няколко важни момента. Първо, създаване на работни места и частта от доклада, която се занимава именно с създаване на заетост. Мисля, че трябва постоянно да говорим за това, че създаването на работни места изисква добро финансиране и размисъл дългосрочно, дългосрочен план. Трябва също да се говори много за малките и средни предприятия, защото именно те могат да създават нови работни места. Те именно играят е, най-съществената роля в Европейския съюз за създаването на работни места. Така че една кохезионна политика трябва да бъде добре финансирана. Именно в това е ключа за създаването на работни места. Когато говорим за този въпрос, говорим и за безработицата и трябва непременно да отделим нужното внимание на безработицата сред младеща. В доклада изразявам съгласие с факта, че кризата попречи на инвестициите. Много инвеститори наистина се колебаят – и не искат да поемат рискове. Това води до отрицателни последици върху нашите економики. За да може економиката да стане по-устойчива, по-ефективна, трябва да разполагаме с една много сигурна рамка от правила и да се борим сериозно срещу корупцията и срещу административните е, тежести. В текста си казвам, че съм напълно съгласен с комисията, защото комисията се опитва да направи така, че административните тежести в процедурите да не тежат на държавите членки. Става въпрос за процедурите за прекалено голям дефицит. Унгария вече не е в тази процедура, но там се говори за другите държави. Много е важен добрия инвестиционен климат. И източниците на кохезионните фондове са много важни именно за осъществяване на всички тези цели – добре трябва да се финансират тези цели, иначе наистина няма да постигнем целите си. Очаквам вашите предложения. Благодаря, господин Дъвич. Госпожа Кледа. Благодаря. Първо, нека да благодаря на докладчика за проектостановището. Мисля, че то е много добре структурирано. Аз като представител на комисията ЕКОН, където влизаме в детайли относно европейският семестър, смятаме, че този доклад наистина е най-добрият начин да се погледне на европейския семестър от гледна точка на кохезионната политика. Защо става въпрос за защото тук става въпрос за цикъл, т.е. имаме едно периодично повторение на текста. И в един момент можем просто да пренебрегнем този текст и да, да не му отдадем нужното внимание в такъв тежък момент, когато трябва да подсилим економическото управление на Европейският съюз. Има интересни и полезни неща казани тук в този доклад, но не е достатъчно убедителен относно различните политики. Кризата не, не е позволила на Европейският съюз да има по-балансиран път към постижимите цели. И в това становище основните приоритети заетост, достъп до финансиране, ръст, това са много добре избрани цели, и много добре развитие. Що се отнася до а, търсенето на инвестиции, можем само да подкрепим идеите на докладчика относно ролята на структурните фондове в насърчаване на инвестициите в Европейския съюз. Аз се тревожа за липса на инвестиционен капи... капацитет в Европейския съюз, който е свързан и с ролята на малките и средни предприятия. В най-слабо развитите райони все още не виждаме никакъв напредък относно а, например, възстановяването на земите и това как банките финансират а, този процес. Аз смятам, че имаме нужда от иновативни финансови инструменти и това би трябвало да се включи в кохезионната политика. Обедена съм, че е, структурните фондове имат голяма роля тук, така както го казва и докладчика. И накрая приветствам фокусирането на докладчика върху безработицата, особено на младите. Отново, при този проблем кохезионната политика има своя роля и ние трябва да работим съвместно с всички докладчици и да решим проблема с младежката безработица. За тази цел можем да използваме структурните фондове и за това приветствам становището и включването на този въпрос в него. Благодаря. Благодаря госпожа, на госпожа Клевен. Други въпроси? Господин Ван Нистерой. Благодаря. Един въпрос. Може ли да дадете малко повече информация относно а, влиянието на неплатените сметки по кохизионната политика с 2013 и как това ще повлияе на капацитета за следващата година. и дали въобще ще проработят нещата, защото прехвърляме много дългове за следващата година. Можете ли да ни дадете цифри? Thank you very much, Mr. Благодаря на господин Манисарой. Господин Дайч. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek a... Благодаря, господин председателю. И благодаря за изразените становища от колегите. Мисля, че представителите на комисията могат да отговорят на въпроса на господин Ван Нистелрой, ако са дошли, ако са пристигнали. Ако може господин председател да даде думата на комисията, те сигурно ще могат да ни дадат малко повече информация и на нас, както и на всички слушатели. Благодаря за подкрепата от страна на колегите. Чакам измененията. Ще ги погледна и мисля, че ще можем да приемем този текст, защото ми се струва, че всички изразяват съгласие с мен. Благодаря, но не виждам никой от комисията. Така че ще им изпратим молба по имейл и надявам се те да ни отговорят. А сега прекратявам заседанието до 11. Крайен срок за измененията 16 юли на обяд. Благодаря. So, as I told you, we suspend the meeting until 11 o'clock. Thank you very much.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

Благодаря. Колеги, нека да започнем гласуването. Първо, както обикновено, правим едно пробно гласуване, за да проверим дали работи системата, дали всички си носят картите, дали те работят. Моля, гласувайте. Разбирам. Прекратяваме гласуването, казва председателката. И явно системата работи. Сега започваме с общо приложими разпоредби. Не знам дали да почнем с гласуването. Хората още не са седнали. Има голямо движение в залата. Моля, поставете карти в машината. Okay, we start the vote. Започваме е, в гласуването блок номер едно. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Блок 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 в такъв случай. На страница 4. Изменение 27 на страница 4. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Е, страница 9, 51 изменение. 51 на страница 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Страница 11, 66. Няма такова на страница 11, казва председател. А, има. 66 на страница 11. Против. Въздържали се. Приема се. Страница 12. 67 изменение. Страница 12. 67. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 69 на следващата страница. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Страница 20. Изменение 119. 119. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Искате да го проверим? Добре, проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Uh, There is one SND more. One socialist has to put out the pull Един от социалистите трябва да извади картата си, моля. Сега е. всичко е наред, добре. Край на гласуването. Приема се 40 за, 4 против. Кой поиска да проверим това изменение? Добре. Страница 26 179. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Страница 29. 213 изменение. За, против, въздържали се, приема се компромис, а, компромиса на страница 30. Кой е за? Против. Въздържали се. Първата част. Приема се. Втората част. За. Против. Приема се. Следващата страница. 493. Това беше гласуване по блоковете. Сега. 31 изменение 493. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Тридесет осма страница, 282 изменение на страница 38. За, против, въздържали се, приема се. Сега под него 284. За против, въздържали се, приема се. Страница 43, 499, за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 страница, 343, за, против, въздържали се, приема се. 46-та страница 355 за, против, въздържали се, приема се. 49-та страница 379 за, против, въздържали се, приема се. 380 изменения, 49-та страница за против въздържали се, приема се. На 55-та страница блок 3 имаме становище. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-та страница, 14-то е, изменение е, е на Комисията по заедостта. За, против, въздържали се, приема се. Страница 64, 148 изменение за. Това е на Комисията по заедостта. Момент, казва председателката. Добре, гласуваме за това изменение. За, против, въздържали се, приема се. На следващата страница изменение 153. За, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. На страница 70 Изменение 222 на комисията по заедостта. За, против, въздържали се, приема се. 230, то изменение на 71 страница. За, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се, приема се. И крайно гласуване. Не мога да повярвам. Моля, гласувайте електронно. Моля, гласувайте. Okay, so now we are voting for the legislative proposal. Сега гласуваме законодателното предложение с измененията. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Go, go, go, yes. Very, very slow. We are voting on the... Гласуваме, но гласуването явно протича бавно. I, I'm about to close the vote. If you... Ако не искате да гласувате, не гласувайте. Край на гласуването. 40 за, 3 против, 1 въздържал се. There's still legislative... There is има. Това е добър резултат, но има и законодателна резолюция, която трябва да гласуваме. Моля, гласувайте. No, but on this, do we vote or we just agree consensus? We vote. Uh, I think okay, we, yeah. we don't need electronic. Mm-hmm. I close the vote. Yes, so we close. We close. Край на гласуването. 41 за, 3 против. Благодаря. И ви моля да гласувате още нещо. Моля с дигане на ръка. Трябва да сме готови за ситуация, в която трябва да продължим преговорите. Така че ви моля да дадете мандат на, на екипа за преговори ако трябва да ги продължим тези преговори, когато излязат някакви нови а, въпроси, възоснова на вече приетите текстове. Така че, моля да гласувате за даване на мандат на екипа. Кой е за? Против? Въздържали се? Окей, даден е мандата. Поздравления! Констанца и Ламбърт. Сигурно и те ще имат да кажат няколко думи. Ламбърт, съвсем накратко. Да, едно изречение. Благодаря на колегите за, за доброто сътрудничество по тази много комплексна материя. И благодаря за сътрудничеството, което ни оказахте на всички стадии от процеса. Благодаря и от името на Констанца и от името на всички докладчици в Сянка. А, сигурна съм, че и Констанца иска да го кажа съм сама. Не? Напълно съм съгласна с Ламбърт. Всичко е наред, няма какво да добавя. Не е винаги така по време на преговорите. Добре, благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Ако няма, продължаваме. Така, Европейския фонд за регионално развитие и целта е инвестиции за растеж и заетост. Изменение 29. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Е, изменение 90. Разделно гласуване. Три части. Първата част. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Третата част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 93 за, против, въздържали се, приема се. 32 изменение за, против, въздържали се, Приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Приема се. Не. Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте електронно 96-то изменение. Приема се. Сега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 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 84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 Не, не трябваше да гласуваме по него. Трябваше. Даже и Олбрич е загубен. Не само Ламбер, но и Ян вече не знае къде сме. 67-мо трябва да го гласуваме, колеги. Така че по 67-мо кой е за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви.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 Uh, сега ще гласуваме блок. измененията, които отпадат. Ще гласуваме анблок тези, които не отпадат. Така, всички наясно ли са с това какво трябва да гласуваме? Ако разбирате да гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърля се. Същото въжи за становището на Комисията по околна среда. Това беше бюджета преди това. Тези, които не отпадат, ще бъдат гласувани анблок. Гласуваме за, против, въздържали се, отхвърлят се. And now we go to page 13 where we have ITRE. Страница 13, е, становище по ИТРЕ, на ИТРЕ, за, против, въздържали се, отхвърлят се. To page 18, which... Страница 18, транспорт и туризъм. Същата процедура за, против, въздържали се, отхвърлят се. If somebody wants to say something, please just say. А, ако имате някакви коментари, моля. We, we wait because we, we have, things have to be done well. Yes? Е, нещата трябва да се правят както трябва. Доколкото знам, не сме гласували 68 и 69. то 67 да, но 68 и 69 то също трябва да бъдат гласувани. Може би да, да греша, но... Доколкото знам, няма да гласуваме. Става дума за страница 6 Същото въжи за 68 и 69 прав сте. 68 за против въздържали се приема се. 69 за против въздържали се приема се. Yeah. Има ли други коментари? В крайна сметка винаги можем да се, да се върнем към негласуването. Сега ще гласуваме изменената проекто резолюция, законодателна резолюция. Край на гласуването. 48 за и 4 въздържали се. А сега законодателната. Go on, yes. Still... Okay, we just close the vote. Край на гласуването. двама въздържали се, приема се. Така че поздравявам Ян Олбрихт. Плюс един. Уху. Значи и още един глас за. Е, с социалистите никога не се знае. Okay. Okay, so before I give you... Така. Ян може да вземе думата. Бих искал да да кажа, че преговорите бяха доста трудни, въпреки че регламента не е много обемист, но също времено беше необходима много голяма гъвкавост и търпение от страна на преговарящите така че благодаря на всички, дори по време на преговорите не винаги да бяхме на едно мнение. Окончателното гласуване показва, че успяхме да стигнем до нещо положително. Председателката, в крайна сметка важното е, че успяхме да стигнем и в крайна сметка това гласуване понякак дава мандата на а, преговарящия екип. Можем ли да се съгласим с това? За, против, въздържали се. Така, свършихме и с това с тази работа и сега минаваме на доклада на Виктор за кохезионните фондове. Can start the vote? Започваме ли да гласуваме? 15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 Приема се. Сега съображенията, мотивите. Второ. За, против, въздържали се, приема се. Трето. За, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 6 за за против въздържали се, приема се седмо, за против въздържали се, приема се 56-то, за против се, приема се девето, за против въздържали се, приема се десето, за против въздържали се, приема се 11-то, за противъздържали въздържали се, приема се втори компромис, за против въздържали се, приема се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 околна среда, същата процедура за против, въздържали се, отхвърля се. Индустрия, изследвания и енергетика, за против, въздържали се, отхвърлят се. Транспорт и туризъм, за против, въздържали се, отхвърлят се. И сега окончателно гласуване. Първо законодателно по предложение с измененията. Моля, гласувайте. Е, един от НМ е в повече, много ви моля. Или аз... Не, всъщност можех и аз самата да се оттегла. Е, забравих, че съм от НП и аз. 45 и един въздържал се. Виктор е, спечели. Победа за Виктор, така и е, законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуване. 43 за, един въздържал се. А, и поздравления. Искате ли да кажете няколко думи? Emotions. To send to all. Искам само да кажа на всички да благодаря на а, отличните докладчици в сянка от всички политически групи. Чудесно работихме. Това беше едно много интересно а, е, преживяван от човешка гледна точка, имаше различни е, мнения, гледни точки, а в крайна сметка стигнахме до консенсус и благодаря много на комисията и на Петър Веркович за помощта и благодаря наистина много-много на представителите на неправителствените организации, е, промишлените асоциации, които ни позволиха да разширим обхвата на регламента и в крайна сметка да имаме едни и същи разпоредби за два фонда, които са от огромно значение за нашата работа. Благодаря също и на секретарията за е, чудесната работа и ценната помощ. Благодаря, много се гордея с всички вас. Така. Сега трябва обаче да гласуваме и правомощия на Виктор в случай, че, се, че продължат преговорите. Кой е против? За, против, въздържали се, приема се. И сега минаваме към информационните технологии. Няма, го, няма я докладчицата, но тя е свършила отлична работа и се надявам, че ще гласуваме безпроблемно.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 против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 53 за,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 всичко това може да се гласува анблок. Може ли между 25 и 100 всъщност ще приемете ли? Може ли цялата страница да гласуваме за, против, въздържали се, приема се? Така че всичко от 24 нататък се приеме. Сега минаваме към становищата. Значи всичко, което не е отпаднало, ще се гласувам блок за, против, въздържали се. Отхвърля се същата система за следващото. За, против, въздържали се, отхвърля се. И така приключихме всичко. Сега минаваме към окончателното гласуване. Първо две гласуване. Констанция, искате ли да се изразите предварително? Не. Почваме да гласуваме по първото окончателно гласуване. Край на гласуването. 43 за, 1 глас против, 2 въздържали се. Сега за законодателната резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 42 гласа за, 1 глас против, 2 въздържали се. Рика я няма, но съм убедена, че тя би искала да ви благодари. Тя току-що е родила момченце, но както, както знаете, продължава да се интересува от този проблем. Така че искам да от нейно име да благодаря на всички онези, които допринесаха за успеха на тристранните разговори. И сега трябва да ви попитам, даваме ли мандат, ако е необходим, са необходими спешни преговори за, против, въздържали се, приема се. Е, what do we do Yes. Okay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 има предложение, защото само измененията на господин Целер, който е много добър в преговорите, и мисля, че е успял да убеди всички и остава само конкретен брой е, изменения. Той предлага да гласуваме всички негови изменения в блок. Такой е за всички изменения на Йоахим Целер. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега пристъпваме към двете финални гласувания. Законодателното предложение с измененията. Моля, гласувайте електронно. So what we do now is all the time we have. We have more votes. We have more votes. Okay. Край на гласуването. 42 за, 3 въздържали се, няма против. А сега законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Yeah, the vote is closed. And it's also 40 and 3 Край на гласуването, същия резултат, приема се, поздравления. И сега мандат, само в случай, в случай, че има нужда да се правят корекции, моля да дадете мандат на Йоахим. Кой е за? Против? Въздържали се? Да, да се такъв. Йоахим, имате ли нещо да кажете? Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря за това, че гласувахте за резултата от преговорите. Искам да благодаря на Данута Хубнер, която присъства на всички преговори, участва много активно. Именно тя изгради тази система по време на последната легислатура. Това е законодателен инструмент, който ни даде възможност да работим по-добре. Искам да благодаря и на представителите на секретарията, на групата ми, доктор, доктор Калита, на асистентите ми. И накрая на всички, които участваха в организацията. Искам да благодаря на председателството, което работи по тези тежки въпроси, особено за водене на преговори. Особено като имам предвид, че позицията на съвета не беше особено съгласувана на ниво държави членки. Имах чувството, че много държави не познаваха въобще този юридически инструмент и съответно имаше много недоразумения, много неразбори по време на преговорите понякога беше много дори емоционално. Благодаря също и на а, нашия съветник Питерс. Определено имаме истински инструмент за трансгранична работа. И има много неща, които бихме могли да очакваме този инструмент за бъдеще. Това е инструмент, който може да бъде използван и в сътрудничеството с съседните страни на Европейският съюз. Благодаря ви на всички вас тук за вашето доверие и ще продължа преговорите. Благодаря. Благодаря, Йоахим. Добре, 45 минути. Направо успех. А сега госпожа Мойца Клева. А именно кохизионната прилагане въздействие на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката на сближаване. Извинявайте. Не може да се каже, че спя, обаче явно съм уморена. Има компромис едно с три части. Кой е за първата част? Добре, проверяваме електронно. Моля, гласувайте по първата част на компромис 1. We are about to close the vote. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част. Кой е за? Против. Отново проверяваме втората част с електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се отхвърля. 26 против, 19 за. Третата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега Uh, uh, Доста сложно стана. Изменение 26 гласуваме. Кой е за? Против? Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Дум. Отхвърля се. Сега изменение 28. Кой е за? Много сложно. Нека да гласуваме електронно. Гласувайте електронно 28 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Компромис 2. Кой е за компромис 2? За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За. А, имаме първа част. Първата част, кой е за? Против. Мисля, че се отхвърля. Проверяваме го обаче електронно. Моля, гласувайте. Мисля, че се отхвърля, но все пак да го проверим. Край на гласуването. Да, 25 против, 19 за, отхвърля се. Част втора, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 35. Моля, гласувайте. Изменение 35 за, против. Проверяваме го. Край на гласуването.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 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, проверяваме го. 61 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 60-то изменение за против, въздържали се,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 Това е 75. Сега 76 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 78 за. Против, въздържали се, приема се. 79 за. Против. Проверяваме го електронно. Ламберт. Нямам твой списък за гласуване. Затова, затова те гледам. През цялото време това правя. Край на гласуването. Приема се. Сега 80 за, против, въздържали се, отхвърля се 81 за, против, въздържали се, приема се 82 за. Мисля, че се приема, но нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. 89 за. Проверяваме го електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 90-то за. Против. Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Приема се. 91 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92 отпада. Не. Гласуваме 92 за. Против, въздържали се, приема се. 93. Има ли някой против устното изменение? Не. Така случай гласуваме за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за. Против, въздържали се, приема се. 98 за. Против. Отхвърляли се. Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте 98 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 100. 99, uh, yes, we have to vote.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 The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 106 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 110 за. Против. Гласуваме го електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 109 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 107 за. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. We close the vote. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 108 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 111 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 112 за. Против, въздържали се, приема се. 113 за. Против, въздържали се, приема се. 114 за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 130 за. 130 повтарям за. А, все още съм търпелива. Да, приема се. 131 за, против въздържали се, приема се. 132 за, против въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против въздържали се, приема се. 135 с устно изменение. Някой против устно изменение? Няма. Добре, гласуваме целият текст за. Против въздържали се, приема се. 136 за. Проверягваме го. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 137 за. Против. Проверяваме го. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 138 за. Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 139 а, отхвърля се, но да го проверим. Отхвърля се. По компромис 13, разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се, втората част за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против въздържали се приема се 147 за. Проверяваме го електронно. Моля гласувайте. Отхвърля се. 148 за против въздържали се приема се. 149 за против въздържали се. Проверяваме го електронно. Моля гласувайте. Да, отхвърля се 150 е, за, против, въздържали се, приема се 151 за, против, въздържали се, приема се 152 за, против, въздържали се, приема се 153 за. Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, приема се.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 Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15 за. Против. Проверяваме го. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се.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 Край на гласуването. Приема се. И 3-3 за. Против. Проверяваме. Проверяваме го електронно. Край на гласуването. Приема се. И 3-5 за. Против. Проверяваме го и него електронно. Приема се. И 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 за. Против. Проверяваме и 39. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. И 30. Отхвърля се. И 3. 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е Крайно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Uh, Край на гласуването. 37 за, 2 против, 6 въздържали се. Приема се. Сега доклада на Арминия Мацони за бюджетните ограничения за регионалните и местните органи. Should be the right one. <laughs> Okay. Uh, compromise one. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се 19 на 24. Устно изменение няма против, така ще го гласуваме. Следващото устно изменение за против въздържали се приема се. 29 за против въздържали се приема се. 30 за против въздържали се отхвърля се.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 трябва да го проверим 49-то, както е изменено. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа на 17. 47 за, против. Мисля, че се приема, но може би трябва да проверим. Проверяваме 47. Край на гласуването. Приема се 26 за срещу 16 против. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 55, 54 за, против, проверяваме. Тече гласуването, край на гласуването.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 Продължава гласуването. Мисля, че като говорите не гласувате и ще загубите. Край на гласуването. Приема се. Шесто за, против, въздържали се. Приема се. Седмо за. И седмо изменение. Не е ясно. Не знаете какво гласувате. Още веднъж. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето е устно изменение, няма против устното, за, против, въздържали се. Приема се. Сега предложенията на комисия бюджет. Първо, за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за. Проверяваме пето. Пето предложение. Проверяваме гласуване електронно. Край на гласуването. 23 на 22 гласа приема се. В такъв случай седмо изменение. Кой е за? Проверка на седмо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 23 на 22 гласа. Сега на комисия заетост едно. Заетост едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто. Между 1 и 11 всички са съвместими. Може ли да гласуваме анблок? Не. Добре, отделно. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пет. За. Нека да проверим пето, защото не е ясно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 гласа на 22. Приема се. Шесто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се. Седем. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осем. За против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, проверяваме 10-то, начало на гласуване, край на гласуването. Приема се с 23 на 22 гласа. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 не, 15 за, Проверка по 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С 23 на 22 гласа се приема окончателното гласуване. Електронно моля. Начално гласуване. Край на гласуването. 40 гласа за, 2 въздържали си, 2 против. Ерминия, само за една секунда. Благодаря на комисията, благодаря на секретарията. Мисля, че благодарение на този доклад комисия Реги и Европейския парламент доказаха, че взехме надмощие над европейската и националната бюрокрация. И аз призовавам да се насърчава Европейския съюз да върви към една политика на дисциплина, но и на политика за възстановяване на економиката. Всичко останало ще бъде антиевропейски. Благодаря. Благодаря. Сега минаваме към доклада на Мария Иригорен Перес за повторно индустриализиране на Европа. Първи компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ. Компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трети компромис. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 42 и 3 въздържали се. Приема се. Поздравявам Мария. Господин Фан Нистелрой, бих искал да ви благодаря за така ефикасното председателстване на гласуването за те, на тези сложни пакети. Така просто всички имаха много положителна отношение. Благодаря и на секретарят. Благодаря на всички. Sorry, you wanted to say that you, you, you think we did good job. Искаш, искате с една дума да кажете, че свършихме добра работа. Не, просто наистина този път бяхме на върха. We have time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 можехме да разгледаме неговия доклад днеска след размяна на мнението с, с литовския министр. Значи изтегляме неговата точка от утре, днеска след обед, преди гласуването.